Тези анекси е, са още от 80-те години, когато сте посетили Чернобил. След това имаше една клауза за преразглеждане, която не е била приложена. Много ви благодаря за усилията и за всичко. Благодаря, казва председателя. Колеги, е, прекратявам дебата по тази точка. Утре по обяд ще се гласува по нея. Our next item on the... Следващата точка от дневния ред е изявление на Европейската комисия практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период. Е, приветствам комисаря Таяни и му давам думата. Благодаря, господин председателю. Почитаеми евродепутати, въпросът днес пред нас е свързан с това как Европейската комисия ще подпомогне малките и средни предприятия да се финансират, за да могат да се разрастват. В стратегията Европа 2020 година ние всъщност обещахме да се съсредоточим върху растеж, е, който се основава на познание и иновации. Е, тоест, е, предприемачи, които създават нови фирми, нови работни места – всъщност създават и растежа на економиката. Трябва да направим всичко възможно, така щото тези фирми да имат достъп до съответното финансиране, което им е необходимо. Е необходимо. Имам предвид най-вече е, финансови ресурси в сферата на новаторството. И отново ще повторя, че не може да има растеж, не може да има конкурентоспособност без е, новаторство. Сред нашите предложения на първо място искаме да подчертаем значимостта на научните изследвания и иноваторството. А, една зелена книга приехме миналата седмица за финансиране и новаторство и там се говори, че искаме да направим едни общи инструменти, които да упростят нещата, да упростят, упростят връзките с партньорите и които ще гарантират по-голяма прозрачност на пазара. Опростяването и гъвкавостта всъщност ще бъдат основните принципни а, идеи за бъдещите ни усилия. Целта всъщност е да насърчаваме растежа и да подкрепяме малките и средни предприятия. Общностните програми за финансиране би трябвало да бъдат лесно достъпни на всички европейски фирми, особено онези, които имат потенциал за растеж. За да се постигне тази цел, аз съм убеден, че инструментите, които се занимават с малки и средни предприятия, трябва да бъдат направени в една обща програма за конкурентоспособност и иноваторство, като извличаме полки от миналото. Е, целта тук всъщност е да имаме достатъчно гъвкавост, да отговорим на економически промени, на пазарни промени в следващия финансов програмен период. Европейската комисия иска да се съсредоточи върху финансовите инструменти, като се тръгне от една система, при която парите се раздават, към една система на базата на кредитите. По този начин, всъщност, ние ще подкрепим онези фирми, които излизат с един добър и разумен бизнес план. Им искаме да направим също така, че рисковия капитал в съответните рискови програми, да могат да стигнат до малките и средни предприятия. Нещата вървяха добре. Е, до момента на 100 000 малки и средни предприятия сме помогнали и до края на програмата те ще бъдат над 300 000. Исках също да подчертая, че първото поколение е, инвестиции с рисков капитал в Европейския съюз всъщност е, показа, че 98% от предложените пари бяха освоени. Е, дори по-ефикасни са нещата, ако се замислите само, че само 2% от това финансиране е, подпомага разрастването на предприятията, на малките и средни предприятия в Европа. Още нещо. Не би трябвало да създаваме бюрократични пречки. можем да се справим с административната тежест, когато а, хората имат пряка връзка с местните банки. Не е нужно да ходят до Брюксел, за да получат пари. А, винаги сме мислили за това как да бъде по-лесен достъп. Преди няколко дни съвета призова Европейската комисия да създаде една система за рисков капитал на общностно ниво. Европейската комисия възнамерява да се възползва, защото по този начин ние можем да запълним част от празнините на пазара на рисковия капитал. Системите за обезпечение всъщност помогнаха на много фирми в Европейския съюз. Европейската комисия е убедена, че обезпечението по заеми е необходимо и на регионално, и на европейско ниво. Така че ние ще излезем с цяла серия поредица инструменти, насочени към малките и средни предприятия. Призоваваме всички държави членки, защото те са много важни, що се отнася до структурните разходи, да ни помогнат в нашите усилия. Това исках да кажа за бъдещата финансова програма. Но искам също да добавя, че Междувременно Европейската комисия не почиваше на лаврите си. Миналата година, например, направихме един форум за малките и средни предприятия, чиято цел беше да наблюдава начина по който работят МСП и да се насърчава развитието на най-добри практики и намирането на оптимални решения. Този форум, който е постоянен, ще събере малки и средни предприятия и кредитни институти, като им дава възможност да се срещат редовно. То ще разглежда пазарите, както и правните рамки за достъпа до финансиране. Също така там ще се говори или се говори за това как може да се доразвие европейския пазар и аз забелязвам, че те наистина напредват по този фронт. Още нещо изключително важно е регулаторния контекст. Тук искам да изразя своята благодарност на колегата Мишел Бърние, чието съобщение за единния пазар всъщност предлага много важни инициативи, които ще направят законодателството по-ефикасно, особено, що се отнася до рисковия капитал. Това е наша обща цел да насърчаваме развитието на единния пазар и да създадем оптимални условия за способност, растеж и предприемачество в Европа. Що се отнася до банките и Базел 3, които са част от портфела на господин Барние. Те излизат през юни тази година с предложение по този въпрос, а пък предложението на Европейската комисия ще разгледа макро и микроекономическото въздействие на едно такова предложение. Трябва да направим така, че всичко да е достатъчно съразмерно, за да може да просъществува и да видим какво въздействие ще остави, остави върху останалата част от света. Парламентът и съветът ще преценят всъщност как да разпределят необходимите ресурси на общностно ниво. В този период на економии, е много важно средствата, които се разходват, да бъдат разходвано добре. И се надявам това финансиране да подпомогне ресурсите на Европейския съюз и да успеем да мобилизираме и частни ресурси. Обедени сме, че ще продължим да работим в тази посока, така щото нашите предложения винаги да са съсредоточени върху разрастването на МСП за бъдещето на Европа. Обедени сме, че работата, която ще се извърши през следващите няколко месеца, за да се излезе наистина изцяло от кризата, ще даде възможност на нашата индустрия да се върне на правилния път, с правилната скорост и малките и средни предприятия да бъдат подпомогнати, защото те са единствените, които създават малки, извинете, създават много работни места и се занимават с социалните аспекти на финансовата и економическа криза, през която преминаваме и ние, разбира се, ще дадем възможност да се възстанови нашата економика след криза. Грация, комисария Таяни. Now we will hear the speakers for... Благодаря. Господин комисар, сега ораторите от името на политическите групи. Първо господин Бенцен, НП. Uh, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на комисаря Таяни за това изложение. Днес тази тема е в нашия дневен ред, защото тя е по-важна от всякога. Важно е да разговаряме за финансирането на малките и средни предприятия в Европа. Няма съмнение, че МСП имат ограничен достъп до финансиране, нещо, което представлява пречка за техния растеж, както е и пречка за създаването на нови фирми. Всичко това се проявява с толкова по-голяма сила в условията на сегашната економическа криза. Трудно е да се финансират МСП в Европа. Банките е, Тоест, е, извинете, малките предприятия са много по-зависими от банките, отколкото в Европа, отколкото в Штатите. Така че трябва да се види как да се прилага Базел 3 ще има големи трудности и по отношение на споделянето на риска за малките и средни предприятия. Капиталът предоставян от банките същевременно изисква по-високи рискови лихви и ограничават възможностите на малките и средните предприятия, с което, не забравяйте, губим и работни места. Европа се нуждае от повече конкурентоспособност. За това трябва да укрепим онези европейски инструменти, които могат да спомогнат за новаторство и развитие на малките и средни предприятия. В този смисъл пледирам за по задълбочено приложение на тези инструменти и за предоставяне на повече средства по програми на Европейския съюз. Ние знаем за съответните програми, за структурните фондове, седмата програма, рамкова програма и така нататък. Парламентът в следващите седмици ще работи много усилено по този въпрос. Госпожа Херцог от името на социалистите и демократите. Е, господин председател, драги колеги, уважаеми господин комисар, аз ще е, говоря народния си език, за да могат е, онези, които работят в малки и средни предприятия в моята страна, да разберат какво казвам. Когато замислихме този е, проект, той имаше тройна цел да помогнем на малките и средните предприятия да навлязат на европейския пазар с новаторски продукти. Това бе първото. Второ, да намалим бюрокрацията, оттам и техните разходи. Е, прекрасен пример за това е директивата за услугите. И е, третата цел бе да им помогнем да си осигурят достъп до финансови инструменти, да улесним този достъп за тях. В Европейския съюз малките и средните предприятия са около една трета а, от произведения брутен вътрешен продукт. Една трета от този продукт се пада на тях. Освен това, те допринасят и една трета в европейския бюджет. Погледнете европейския бюджет и от друга страна делът, който се отпуска на, младите, на малките и средните предприятия. През 2010 100 000 предприятия са получили банкови гаранции по програмата за конкурентоспособност и иновации. Това е доста обаче на, общ, на фона на общия брой на а, малките и средните предприятия. Това е недостатъчно. Те са общо 23 а, милиона. Т.е. трябва да мобилизираме 23 милиарда евро а, рисков капитал. Значи, а, това, което правим е недостатъчно, ако мислим, че в Европа съществуват 23 милиона МСП. Господин комисар, за да се подобри съществуващото положение, Европейският съюз трябва да изработи предложения, които позволяват много по-гъвкаво да се използват съществуващите механизми, да бъдат използвани те много по-резултатно. Е, що се отнася до е, докладите, държавите членки трябва да бъдат потикнати към реални действия, а не само да приказват, да сипят хубави думи как подпомагат малките и средните предприятия. Е, господин комисар, припомняме ви, че нашата група ви написа писмо. Не забравяйте за него. Малките и средните предприятия е, са в най-трудно положение сред всички предприятия след мерките за бюджетна дисциплина, възприяти от държавите членки. В крайна сметка те създават работни места и Европейският парламент ги подкрепя. Благодаря. Сега господин Шмидт, либерали и демократи, две минути. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар. Мисля, че имаме причина да бъдем амбициозни, тъй като е, в момента сме изправени пред голямо предизвикателство. Както бе казано, около 20 милиона са МСП в Европа, а това е 99% от всички европейски дружества. Ние а, е, с комисаря а, е, сме склонни да казваме, че МСП са а, сърцето на а, европейската економика. Това е вярно, обаче то не означава, че едно малко или средно предприятие не трябва да расте. За тази цел то има нужда от достъп до финансиране. За това трябва комисията да изследва, да проучи всички съществуващи финансови механизми, включително и структурните фондове. В парламента, господин комисар, е, се приемат всевъзможни норми за финансовите пазари. Повечето от тях необходими, но те водят е, до ускъпяване на кредитите за малките и средните предприятия. Мисля, че трябва много да внимаваме, когато правим проекти за нови нормативни актове. Трябва да знаем тяхното изпълнение какво ще струва на всички. Господин Денсен е, спомена също критериите от Базел. Всички сме запознати. Господин комисар, вие говорите за упростяване, за гъвкавост на европейските програми. Да, нека премахнем бюрокрацията, но с ръка на сърцето, господин комисар, смятате ли, че малките и средните предприятия и техните работници и служители вярват, че Европейския съюз постига това. Аз мисля, че по-скоро увеличаваме бюрокрацията. И тук трябва да променим менталитета. Да, имаме 20 милиона малки и средни предприятия в Европа, но но има и повече от 20 милиона безработни. Расте социалната изолация, расте бедността. За преодоляване на тези явления ние, а тук имам предвид комисията, трябва да действаме с осезаеми резултати, така че финансирането да стигне до тези МСП. Там се създават работните места в Европа. Групи... Благодаря, господин Чернецки от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Говорим за сектор на економиката, който е от ключово значение. Това е така, защото точно малките и средни предприятия са тези, които предоставят най-много работни места в Европейския съюз, общо погледнато. Много повече от работни места от големите фирми. Освен това, СП много често са семейни фирми и те пострадаха най-много от последиците на финансовата криза. Още нещо. Социалната цена на отслабването на този цент, е, сектор, извинете, всъщност е огромна. Големите корпорации, Големите индустриални лобита винаги са по-ефективни, по-ефикасни, когато се борят за правата си. Трябва обаче да защитаваме правата на малките и средни предприятия, защото това означава да защитаваме данакоплатеца и гражданина на Европейския съюз. Още нещо. Държавите членки на Европейския съюз не трябва да обвиняват винаги Европейския съюз за всичко. Трябва те да се погрижат за малките и средни предприятия. Аз съм съгласен с казаното на госпожа Херцог. Благодаря, казва председател господин Морганти от името на СД. Сеньор президенте, onorevoli колеги. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, през последните години на фона на световната економическа криза положението на МСП ставаше все по-трудно, особено по отношение на придобиването на, предоставянето на свежи капитали и необходими критики изследването за периода 2011-2013 година е изпълнено с празноти по отношение на подпомагането на малките и средни предприятия. Необходимо е да отчетем потребностите най-вече на по-малките предприятия. Трябва да ги улесним в достъпа към инструменти за финансиране, трябва да създадем нови инструменти, нови начини на обезпечения за кредити, за да имат достъп, особено онези МСП, които са новаторски, които са високотехнологични и започват те първа своята дейност трябва да улесним дейността на такива малки и средни предприятия, защото те са онези, които създават работни места. Благодаря, господин председателю. Аз ще се включа в общото настроение, което усещам тук в тази зала по отношение на малките и средни предприятия. И ще кажа и от мое име също така, че съм напълно съгласен с това, което беше казано преди това, че малките и средни предприятия бяха тези, които пострадаха най-тежко от икономическата криза също така съм съгласен с господин чернецки който каза че най често става дума за малки семейни предприятия от които отделните семейства извличат основна част от своя доход. и когато бъде ударена една голяма корпорация защото корпорациите също пострадаха в икономическата криза но ударът върху голяма корпорация само намалява нейната печалба ударът върху едно малко предприятие води до загуба на доход който е важен за семейството което се изхранва от този доход. И затова бих искал да кажа че много внимателно трябва да се правят промени тъй като и леви и десни мерки могат да имат лош ефект върху малките и средни предприятия когато бъдат насочени по определен начин. И искам да кажа че само даването на финансови и банкови гаранции няма да е достатъчно. ние имаме нужда от по голямо развитие на правото по голяма ако искате регулация в банковия сектор който да осигури финансиране на малките предприятия и най после да се постави въпросът така че не да гледаме някаква равнопоставеност която не съществува малките не са равнопоставени на големите а да направим така че те действително да могат да бъдат конкурентоспособни когато дойде голямата корпорация. благодаря ви. Благодаря. Господин Рибек. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Искам да благодаря за това, че има програмата ЦИП за конкурентност и иноваторство, програмите Джереми, Джасмин и Разъм за млади предприемачи. Те са от особено голямо значение и дават възможност и за опознаване на пазарите. Искам да благодаря на господя, госпожа Херцог която се застъпи за Европейски инвестиционен фонд и подкрепя увеличаването му. Сега, молбата ми към комисар Таяни е в рамките на Европа 2020 да предвидим задължителен основен капитал от 20% за малките и средни предприятия, нещо, което се предвижда за банките. Освен това, смятам, че печалбата трябва да се облага с данък само при предприятието. А изработените средства всъщност трябва да могат да се използват за собствени инвестиции на предприятието. Другията, другото важно нещо е отчисленията за амортизации да не бъдат над 5000 евро. Смятам, че това е една добра основа за предоставяне на рисков капитал за финансиране на МСП.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 На първо място трябва внимателно да обмислим нещата и да се опрем на европейските принципи. Две трети от работните места в Европейския съюз се предоставят от МСП. В условията на сегашната криза достъпа до финансиране за тези предприятия е прекалено труден. Банките в никакъв случай не са особено благосклонни, благосклонни към тях. Това, което трябва да направим е да улестим този е, достъп достъп, включително и достъпа до Европейски инвестиционен фонд. Друга, е, друг проблем е инф липсата на информация за начина на достъп до средствата по тези фондове. Липсва административен капацитет, който да подпомогне МСП в това отношение. В рамките на Европа 2020 трябва да се погрижим за повече прозрачност в отношенията между банки и предприятия, за по-добра информация за МСП, за съществуващите възможности и по-малко бюрокрация при предоставянето на кредити. Европейската инвестиционна банка трябва да подкрепя финансово и технически малките и средни предприятия на местно и национално равнище. Сеньор, госпожа Гардини. Е, грация, президенте, сеньор комисарио, колеги. Е, Благодаря. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, много е важно малките и средни предприятия да получат повече подкрепа в Европа, именно поради ролята, която играят в социално-економическата система на Европа. Вече беше казано няколко пъти, че те всъщност са двигателя на економическия възход 2008 и 2009 година броят на такива предприятия се увеличи в Европа, така че те предоставиха междувременно 9,4 милиона работни места. Тоест те са и двигателя на заетостта в Европа в условията на криза. Една трета от тези работни места се загубиха. За това сега е важно да разработим конкретни инструменти, за да върнем отново възможността на МСП да създават нови работни места, защото от това ще спечели и цялото общество. В началото на 2010 година 18% от МСП нямаха банкови кредити. В предходната година 12% от тях нямаха такива кредити, по данни на Европейската Централна банка. С други думи, трябват им кредити, трябват им три административни облегчения. Ето това трябва да се обсъди много а, добре следващата седмица. Аз съм от Северо-Источна Италия, региона, който представлявам, а, отбеляза сериозен ръст, именно защото успяхме да подкрепим малките и средни предприятия. Нека да следваме този пример. Давам думата на Зоран Талер за минута и половина. Благодаря, господин председателю, господин комисарю Таяни. Искам също да се присъединя към казаното и да кажа, че политиката на Европейския съюз, свързана с даване на тласък на економиката, трябва да отчита преди всичко ролята на малките и средни предприятия, които създават повече от 100 милиона работни места. Ние не трябва да пренебрегваме тяхната роля. Следва да имаме предвид също и липсата на финансова дисциплина защото има случаи, когато не получават плащанията си от 90 до 120 дни и те са безпомощни при това положение. Ние в Европейския съюз също приехме нови регламенти в тази област. област. Държавите членки сега трябва да проявят повече дисциплинираност. Именно оттам трябва да тръгнем. Нещата трябва да вървят отгоре надолу. Много от малките и средни предприятия нямаше да изпитват тези трудности, ако получаваха на време плащанията си. Банките също не изпълняват своята мисия. Ето защо економическия растеж в Европейския съюз не е толкова висок, колкото би могъл да бъде. Мерките, предприятия от комисията, подкрепени от комисарята Яни, трябва на първо място да отчитат нуждите на малките и средни предприятия. Настъпил е момента да се изпълнят препоръките на малките и средни предприятия. Благодаря, господин Кели. Има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден за Европейския съюз по темите, които обсъждаме, които имат влияние върху реалната ди, економика. Ние, занимаваме директивата, ние се занимаваме с, директивата на услугите. Малките и средните предприятия са от изключително важно за, а, значение. Ако всяко малко и средно предприятие създаде едно работно място, проблема ще се реши. Ако има кредити обаче, но се казва, че не може да им се дадат а, кредити. Всеки ден се срещаме с хора, които се нуждаят от а, кредити, но не могат да ги получат. Има някои бизнесмени, които се нуждаят от 4000 евро и те не могат да ги а, намерят не е достатъчно това, което се прави. Непрекъснато а, се говори за това, че има твърде големи банки а, а, и не могат да плащат, но нашата нова мантра трябва да бъде, че трябва да се подкрепят малките и средни предприятия, защото ако всяко малко а, и средно предприятие създаде едно ново работно място, економическата криза криза ще се а, е, реши. И ако се намерят инструментите, а, е, за това ние ще можем да решим проблема. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на се, а, е, спонтанните изказвания. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Подкрепата за малките и средни предприятия на предприма... за предприемачите е изход от кризата. Необходимо е да се подобри прилагането на акта за малките предприятия. Това трябва да бъде приоритет на национално и общностно ниво. Сегашните мерки не доведоха до примахването на пречките в развитието на малките и средни предприятия. Стотици предприятия очакват положителни мерки от комисията. Друг положителна мярка е развитието на альтернативни източници на финансиране, да се засили достъпа на малките и средни предприятия до капиталовите пазари, да се създадат по-добри условия за инвеститорите. Трябва да подкрепим инвестирането в новаторските компании. Правителството на Румъния е на път да, предприе... да приеме програма за насърчаване на развитието на микропредприятия и да насърчи младите предприемачи. Това е включено в пакет правителствени мерки, целящи да подобрят бизнес средата. Благодаря. Сега има думата господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, финансирането на малките и средни предприятия, малките предприятия става един труден проблем. Условията в този сектор остават критични до този момент. Ние видяхме е, доклада на BankWatch, който анализира разпределението на кредите на инвестиционната банка в четири държави членки. В доклада се казва, че до този момент кредитите дадени от банките са полезни само за самите банки. 15 милиарда евро са били дадени като заеми за двугодишен период. Средствата са получени от банките, но въпреки всичко условията за е, отпускане на кредити са неблагоприятни за малките и средни предприятия партия. И това показва, че в тази сфера е необходим много по-силен контрол на банковия сектор и по-добра помощ на Европейската комисия. Благодаря. Господин Галагер има думата. Радвам се, че имам възможност да се изкажа по тази тема. Развитието на нови инструменти за финансиране на малките и средни предприятия е важна тема. Най-голямото предизвикателство пред МСП в Европа е достъпа до финансиране. Много жизнеспособни предприятия имат трудност в достъпа до кредити от банките. Говоря за моята страна, като имаме предвид, че банковия сектор беше подкрепен от публичния сектор. Частният сектор обаче е този, който създава работните места. Парламента, съвета, комисията могат само да създадат подходяща среда за развитие на бизнеса. Надявам се, че това, което се говори за гъвкавост и достъп до капитали ще бъде реализирано на практика и няма да остане само на книга. Това беше подчертано и в изказването на председателя на комисията за състоянието на Съюза и ние ще следим дали това се справя. Трябва да се подкрепят малките и средни предприятия, защото именно те създават работните места и водят до намаляване на безработицата. Благодаря. Сега госпожа Фигурейдо има думата. Благодаря, господин председател. Ситуацията с много малки фирми в Европа е драматична. Кризата и политиката а, им повлия много тежко. В Португалия десетки хиляди малки семейни а, фирми в множество отрасли на промишлеността и търговията и в услугите бяха закрити и е, всичко това доведе до бедност и безработица. Политиката на общността е, в огромни региони намалява възможността за намиране на работна заетост. Необходимо е да се окаже истинска подкрепа за малките и средни предприятия. Необходимо е да се подчертае, че финансовата система трябва да направи кредитите достъпни за малките и средни предприятия, при това в достатъчни количества. А сега господин Мълцер. Господин председател, Малките и средни предприятия наистина са двигател на економиката и основен работодател. Това е работодател, който служителите умеят да ценят и в времена на рецесия. Обаче малките и средни предприятия са засипани с много бюрокрация и обикновено са в по-неравностойно положение, когато става дума за европейски инициативи. На практика малките и средни предприятия с Базел 2 и с Базел 3 им се спира достъпа до капитал. Важно е обаче малките и средни предприятия да бъдат жизнени по отношение на иновациите и за това трябва да се спазват повече новите правила на Европейския съюз за възлагане на обществени поръчки и за достъп до европейски средства. Малките и средни предприятия отдавна дискутират тези мерки и е, ние би трябвало да се съобразим с това. Благодаря. Господин Луан, благодаря, господин председателю. Както знаете, малките и средни предприятия в Румъния са изправени пред същите проблеми, каквито изпитват МСП в другите държави от Европейския съюз поради кризата. Възможността от увеличаване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране и предлагането на нови инструменти, особено у нези, които са предназначени за научни изследвания, и новаторство, е важна инициатива. Трябва да се подобри достъпа до информация, до качествена информация, както и до качествени услуги. Миналия септември представител на Европейската комисия каза, че през 2011 трябва да имаме платформа за електронно обучение, насочена към малките и средни предприятия и че това ще подобри достъпа до малките и средни предприятия до проекти в сферата на научните изследвания и развойната дейност и ще получават персонализирана информация според нуждите си. Това ще помогне и на управителите на малките и средни предприятия да разберат по-добре по какъв начин да получат достъп до финансови инструменти. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, Аз приветствам изказването на господин комисар Таяни, защото той се спря на един много важен проблем малките и средни предприятия. Производственият модел и социалният модел в Европа до голяма степен се определя от тях. Важно е да се знае това предвид темата заетост. Кризата все още не е отминала, тя е структурна криза, свързана е с пазарите и за това може да се нарече криза на глобализацията – Европейската економика се състои до 90% от малки и средни предприятия. Проекта за резолюция посочва неща, които са неотменно необходими, т.е. повече и по-добър достъп до кредити, по-малко бюрокрация. Европейските средства трябва да се инвестират по-лесно. Също така трябва да има повече упростяване и повече средства за изследователска дейност и новаторство. Новите насоки за Европейската комисия трябва да влязат е, в сила и те трябва да бъдат ясни и разбираеми, така че да предлагат ясна и разбираема информация. Освен това, във времена на криза не е възможно малките и средни предприятия да трябва да поемат всички разноски, докато се спасяват големи банки, които реализират непрекъснати печалби. В новия план на Европейската комисия всичко това трябва да бъде взето предвид, за да се избегне ораторът бива прекъснат от председателя. Извинявайте, само една минута имате, е, затова трябваше да ви, да ви прекъсна. А сега ще дам думата на госпожа Дансила отново за една минута. Благодаря, господин председател. Независимо от факта, че а, проблемите е, все още не са предотвратени, не са премахнати. Аз мисля, че е необходимо да се подобрят стратегиите и плановете на Европейската комисия, защото 23 милиона европейски малки и средни предприятия очакват решения е, във връзка с търговете, достъпа до е, финансиране, до обучение, предприемачество и подобряване на данъчната политика. Трябва да намерим изход от финансовата криза, като използваме малките и средните предприятия. Достъпа на МСП до финансови инструменти, до кредити е, следва да бъде европейски приоритет господин Секерски, по, а, тук ли искате да се изкажете или в следващото изказване? Моля, имате думата. Благодаря. Условията за основна политика за малките и средни предприятия всъщност се състоят в осигуряването на добре функциониращ вътрешен пазар – и обмен на стоки без всякакви препятствия. Всеки трябва да има достъп до пазара, същевременно предприятията трябва да са готови за една по-активна конкуренция. На този пазар Малките и средни предприятия трябва да бъдат третирани, разбира се, равнопоставено. Естествено, държавите членки трябва да защитават своите собствени индустрии. Ние говорим непрекъснато за това, колко важен е европейският стокообмен за запазване на стабилността в Европа, генериране на растеж и осигуряване на стабилност в предприятията. Същевременно не бива да се забравя, че малките и средни предприятия дават голям принос за жизнения стандарт на работещите. Много често те са фамилни предприятия. Може би реагират малко по-късно на кризата, но това не означава, че те не могат да бъдат подкрепени при определени економически правила. Тоест, тук наистина трябва да се откаже по-голяма подкрепа от Европейския съюз. Благодаря, господин Шикерски. Господин Таяни, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че разискването тази вечер показа как следва да разглеждаме текста на проекто резолюцията и как парламента и комисията са абсолютно единни, когато става дума за това в центъра на економическата политика да бъдат поставени малките и средни предприятия, най-вече предвид изхода от кризата. Защо? Защото малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика. Европейската комисия работи интензивно по изработването на политически решения и претворяването им в конкретни дейности. Парламентът и съветът също оказват подкрепа, така че сега приехме директивата за забавените плащания. Тя е изключително важна за малките и средни предприятия. По този начин може да се окаже нейтиск върху държавите членки, така че директивата да бъде възможно най-бързо транспонирана в националните им законодателства. След октомври има срок от две години за това. Желая държавите членки бързо да е, адаптират тази директива, бързо да я транспонират в националните си законодателства, защото тя осигурява достъп до кредити, най-вече защото тези кредити се използват за новаторска дейност. Чрез бързото транспониране на тази директива могат да бъдат спестени милиони в Европа. На 23 февруари Акта за малкия бизнес ще бъде актуализиран. Той включва важни решения. Съществува единно звено за достъп до финансиране. Това е едно от нашите предложения към държавите членки. Освен това, ние апелираме към всички държави членки и към местните власти да излъчат мистър или мисис МСП. На 16 февруари новият е, пълномощник на комисията ще бъде посочен. Той ще отговаря за е, изпълнението на Small Business Act, тъй като малките и средни предприятия са изключително важни Казахме вече, че на 23 февруари този акт, този Small Business акт беше прият и е, по тази причина е, от държавите членки, а също и местните и регионалните власти трябва да получат съответните правомощия. Сега за достъпа до кредитиране, тази тема е обсъждана много често, за това беше приета и директивата за отложените плащания, мисля, че тези проблеми, които МСП имат в момента, могат да бъдат решени само когато отношенията между кредитните институции и МСП бъдат подобрени, но разбира се бъдат подобрени отношенията между МСП и Европейската инвестиционна банка. Казахме вече, че тези връзки трябва да бъдат подобрени и трябва да бъдат изградени е, на здрава основа, защото трябва да се преодолее кризата. Тези 30 милиарда, толкова известни като сума, които бяха предоставени за малките и средни предприятия, всъщност е, при тях има забавене в освояването поради трудното е, прехвърляне на средствата в националните кредитни институции. Тук трябва да посоча, че първото заседание на малките и средни предприятия Finance Forums е, се занима с този проблем, а именно е, затрудняването на паричните потоци между Европейската инвестиционна банка и националните кредитни институции. На следващото заседание на този форум ще бъдат направени различни предложения, за да се облегчи достъпа до кредитиране за МСП. Освен това, ние работим по упростяване на сектора МСП, например регламентът РИЧ е, дава възможност мерките за прилагане, които са изключително технически по характер, да бъдат преведени на всички работни езици. Това е нещо много важно за малките и средни предприятия, защото те не винаги имат е, експерти в областта на техниката или химията, които владеят добре английски язик. 90% бяха включени в приложното поле на регламента РИЧ. Това са съвсем конкретни неща, които бяха включени, които подпомагат малките и средни предприятия. С Small Business Act ние ще подобрим средата за малките и средни предприятия, ще прилагаме много свободно и е, много всъщност всеобхватно това законодателство с цел за с цяло извършване на контрол в тази сфера. Естествено, това се отнася и за конкурентоспособността. Там трябва да се прилагат действащите правни разпоредби, така че да бъдат в полза за малките и средни предприятия. Не мога да се въздържа да не благодаря на господин Рюбик за подкрепата, която ни беше отказана от парла... оказана от парламента, когато става дума за планиране на финансови средства за следващия планов период период. Искам само да посоча, че ще продължа да работя по тази тема. Споделям всичко, което беше казано по нея. И мисля, че по всички поводи съм давал ясно да се разбере, че МСП за мен са приоритет. Ще се погрижа за премахване на бюрократичните пречки, да се подобри достъпа до кредитиране, защото МСП печелят директно от това. Винаги съм твърдял, че комисаря по индустрията и през следващите теми ще се занимава с тези теми и то до края на мандата си. Подкрепата от страна на Европейския парламент е от изключително важно значение за мен, също и защото, както казах в моето встъпление, парламента и комисията са абсолютно едини по тази тема и работят в една посока. Благодаря. С това приключваме разискванията по малките и средни предприятия. Гласуването ще бъде в е, сряда в 12 часа на обяд.